Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Добре дошли на това много важно заседание на Комисията по бюджетен контрол. Моля за извинение за закъснението. В моята програма беше оказана друга зала. Установих грешката си и дойдох тук. Моля за извинение. Днес ни предстои много важно заседание. Приветствам с добре дошъл председателя на Сметната палата, който ще представи годишния доклад. Приветствам и другите членове на Сметната палата и на комисията. Всички сте получили дневния ред. Има ли забележки по дневния ред? Ако няма, дневния ред се счита за прият. Обръщам ви внимание, че заседанието се предава на живо по интернет, така че всичко, което казвате, става обществено достояние. В края на дискусията с Сметната палата ще гласуваме и от сега ви предупреждавам, че ще имате нужда от картите си за гласуване. Ако не ги носите със себе си, претете някой да ви я донесе. Трета точка. Приемане на протокола от предишни заседания, както е указано в дневния ред. Имате ли забележки? Няма. Приема се. Стигаме до четвърта точка на дневния ред. Основната част на заседанието, представенето на годишния доклад на Сметната плата с 2010 година. Господин Калдейра, благодаря. Господин председател, господин комисар Шемета, госпожи и господа депутати, за мен е чест, че мога да представя на вашата комисия годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за 2010 година и Европейския фонд за развитие за финансовата година 2010. Както и в предишни години, годишният доклад за изпълнението на европейския бюджет обхваща надежността на отчетите и редовността на основните дейности. Тук са включени в този случай и резултати от разходите на Европейския съюз, качеството на отчетността на Европейската комисия е също така тема, включена в годишния доклад тази година. След като са представени, след като представя основните идеи, ще разгледам някои важни въпроси, свързани с предложенията за реформа в бюджета и економическото управление. Що се отнася до надежността на отчетите на Европейския съюз, Заключението на Сметната палата е, че отчета за 2010 година представя по справедлив начин финансовата позиция, резервите и касовите потоци за годината. Независимо от това, има място за усъвършенстване на системата за финансова информация, за да станат по-ясни рисковете пред управляващите. Например, правилата за отчетност и надзор не са коригирани, за да се отрези при предварителното финансиране и промените в него. От 2009 година насам има значително повишаване на плащанията за финансовият инженеринг. Този инструмент, бюджета на Европейския съюз, представя плащане за фондовете веднага след като е изградена нормативната база. Държавите членки използват този фонд, за да осигурят заеми, гаранции и инвестиции в дялово участие за програмния период. Сметната палата обръща внимание върху значителен брой случаи, в които са регистрирани предварителните плащания като разходи, вместо в балансовия отчет като активи. В резултат Предварителните отчети създават впечатлението, че бенефициента на помощта са обосновали напълно използването на средствата от Европейския съюз, въпреки че на практика това не е било така и рисковете са продължавали да съществуват. Комисията е отстранила счетоводната неточност, чрез коригиране на предварителните отчети за 2010 година и реформулиране на съответните стойности в отчетите за 2009 година. Палатата обръща внимание на този въпрос в своята декларация за достоверност в началото на годишния доклад. Този проблем обаче не е само от счетоводно естество – в основата му стои липсата на актуална информация относно средствата от Европейския съюз, които реално се използват от държавите членки в рамките на инструментите за финансов инженеринг. Това затруднява наблюдението и управлението страна на комисията. Поради това палатата счита, че е необходима комисията не е само успешно да преразгледа съответните счетоводни правила, но и да предприеме допълнителни мерки за осигуряване на необходимата информация с цел подобряване на наблюдението и управлението на инструмента за финансов инженеринг. Знам, че комисията вече е представила доклад за изменение на съответните правила, доколкото разбирам. Това е включено в дневния ред на комисията днес. Основната част от одитната дейност на палатата за изготвяне на годишния доклад и декларацията за достоверност е свързана с оценяването на редовността на приходите и разходите. Декларацията за достоверност на Палатата за финансовата 2010 година беше преразгледана, за да отрази промените в международните счетоводни стандарти, които влязоха в сила през 2011 година. Тя разграничава приходи, поети задължения и плащания. Палатата счита, че свързаните с отчетите на Европейския съюз приходи за годината, приключва на 31 декември 2010 година, са законосообразни и редовни във всички съществени аспекти. Поетите задължения, свързани с отчетите за годината, също са законосъобразни. За разлика от това обаче, свързаните с отчетите плащания са засегнати от съществени грешки, а вероятният процент грешки е в размер на 3,7% за бюджета на Съюза като цяло. Следва да се отбележи, че този процент не представлява оценка на нивото на случаите на измама, тъй като грешките възникват по много причини. Беше установено, че като цяло системите за контрол са само частично ефективни при гарантирането на редовността на плащанията. Общо становище на палатата по отношение на плащанията се подкрепя от специфичните оценки на пет групи от области на политика. Те са изложени в глави 3 до 7 от годишния доклад. Тези групи политики съответстват в общи линии на функциите на финансовата рамка за периода 2007-2013. Групите на областите на политика е различно от предходните годишни доклади с цел представяне на по-полезен анализ на разходването на средства на Европейския съюз. Специфичните оценки се базират основно на резултати от тестовете на операциите, оценка на ефективността на системите и преглед на надежността на изявлението на ръководството в комисията, представени в годишните отчети за дейността на генералните директори. Заключението на палатата е, че двете най-големи групи от области на политика, замеделие и природни ресурси, сближаване, енергетика и транспорт, са съществено засегнати от грешки, а системите им са частично ефективни. Групата политики сближаване, енергетика и транспорт е най-податливата на грешки разходна област на Европейски съюз. Вероятен процент грешки 7,7% през 2010 година. Тази стойност е по-висока от вероятния процент грешки за разходите през 2009 година и обяснява увеличението на вероятния процент грешки за бюджета като цяло в сравнение с предходната година. Въпреки това, както подчертах миналата година, необходимо е да се подхожда с известно внимание към формирането на заключения възоснова на промяната на вероятния процент грешки от година на година. Поради многогодишния характер на разходните програми и корективните действия, които комисията може да наложи през всяка година, популацията на плащанията може да се промени значително между две последователни години. Въпреки, че почти половината от плащанията, аудитирани за групата политики сближаване, енергетика и транспорт, са засегнати от грешки, Размерът на вероятния процент грешки се дължи основно на сравнително малък брой изцяло недопустими проекти и сериозни нарушения на националните европейски права за възлагане на обществени поръчки. В повечето случаи палатата счита, че органите на държавите членки са разполагали с достатъчна информация, за да открият и коригират поне някои от грешките преди извършване на плащанията. Комисията отбелязва напредък при проследяване на изпълнението на предишните препоръки на палатата, но палатата счита, че все още могат да бъдат подобрени корективните механизми и одитната дейност на държавите членки и в тази връзка формулира допълнителни препоръки. За групата политики, за медели и природни ресурси, вероятният процент грешки е 2,3%, а системите са частично ефективни. Включените в интегрираната система за администрация и контрол преки плащания, възлизащи на близо 40 милиарда евро от изразходваните 57 милиарда евро, не са засегнати от съществени грешки. Но разходите в областта на развитието на селските райони остават предразположени към грешки. Палатата установи висока частота на грешки, които се дължат на устарява информация относно размера на парцелите земя в базата данни, както и слабости при проверките на измерванията на парцели от националните инспектори в няколко посетени държави членки. По-точно България, Румъния, Гърция, Чешката република и Нидерландия. В доклада бяха отправени препоръки за преодоляване на тези проблеми. В две групи от области на политика е, изследвания и други вътрешни политики и външна помощ, развитие и разширяване, заключението на Сметната палата е, че като цяло операциите не са съществено засегнати от грешки, въпреки че системите са само частично ефективни. Освен това, при междинните и окончателните плащания продължава да съществува значителен риск и беше установено, че те са засегнати от съществени грешки. Външната помощ се предоставя чрез европейските фондове за развитие, за които палатата изготви отделен годишен доклад. За 2010 година палатата установи, че плащанията са съответно са съществено засегнати от грешки, с вероятен процент грешки от 3,4%, както и че системите са частично ефективни. За последната група от области на политика, административни и други разходи, палатата стига до заключението, че тук няма съществени грешки и системите са ефективни, както и през предходните години. Като цяло, извършният от палатата одит на редовността на плащанията за финансовата 2010 година потвърждава заключението от предходните години. Продължава да съществува значителен риск, свързан с редовността на плащанията на ниво бенефициенти при структурните политики и при междинните и окончателните плащания. Въпреки това са постигнати значителни общи подобрения на ефективността на системите, най-вече на ниво комисия и в областта на земеделието. Тези подобрения са придружени от нисходяща тенденция, която се наблюдава при изчислявания от палатата вероятен процент грешки за бюджета като цяло от над 7% през 2006 до под 4% през 2010 година. И така, как се съотнасят резултатите от одите на палатата с собствените оценки на комисията? Годишните отчети за дейността на генералните директори и обобщаващия доклад на комисията съдържат известен брой резерви относно способността на системите за вътрешен контрол да осигуряват редовността на разходите в различни области на политика. Като цяло, тези резерви са формирани след изчисление на остатъчния риск или процента остатъчни грешки, оценка на многогодишното въздействие на механизмите за контрол върху процента грешки, който се сравнява с прага на същественост от 2%. Значението на този оценъчен елемент се повиши през 2010 година и комисията би могла да извлече повече ползи от по-съгласуваното му използване от е, различните генерални дирекции. Палатата обаче установява, че обхватът и размерът на резервите би трябвало да бъде по-голям в няколко области, например в областта на сближаване където палатата смята, че подходът на комисията може да доведе до подценяване на размера на средствата, засегнати от риск. Палата също така поддържа предишните си констатации и препоръки относно необходимостта от предоставяне на качествена информация за финансовите корекции и възстановяванията на неправомерно изплатени суми. Годишните отчети на дейността на генералните дирекции съдържат и собствената им оценка за изпълнението. За първ път тази година, господин председател, в глава 8 годишния доклад палатата представи резултатите от своя преглед на приложимостта, съпоставимостта и надежността на информацията относно резултатите от дейността, предоставена от генералните дирекции за медели и развитие на селските райони, регионална политика и изследвания изследвания и иновации. Възоснова на своя преглед, палатата препоръчва на комисията да обърне повече внимание на изпълнението в годишните отчети за дейността, както и на економичността и ефик... ефикасността на използваните финансови средства на Европейския съюз. Тя следва да диференцира подходящи междинни референтни нива за многогодишните целеви стойности, за да може напредъкът да бъде адекватно оценяван. Висококачественото отчитане на изпълнението е от основно значение за гарантиране на управленската отговорност на органите, натоварени с управлението на бюджета на Европейския съюз. В глава 8 са изложени и някои други актуални препоръки, базирани на основните резултати от извършните за последната финансова година одити на изпълнението, представени в специалните доклади на палатата. По-специално в в областите на споделено управление, палатата препоръчва на комисията и държавите членки да предприемат три стъпки за подобряване на качеството на отчитане на изпълнението. На първо място да се обърне по-голямо внимание на дефинирането на цели смарт, конкретни измерими, достижими, актуални и планирани със срокове, както и да идентифицират и намаляват рисковете, които могат да възникнат по време на изпълнението. Второ, да постигнат съгласие по съпоставими показатели за изпълнение и да следят за надежността на информацията за планираните целеви стоености и постигнатите резултати. На трето място да планират и въведат системи за наблюдение и контрол с цел получаване на пълна и точна информация за резултатите. Тези препоръки, господин председател, могат да се окажат полезни на комисията и при разработването на оценъчния доклад за процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, посочена в член 319 от договора. Господин председател, с това приключва моето изложение на ключовите въпроси в годишния доклад за финансовата 2010 година. Аз мисля, че той потвърждава основното послание от предходните години. Въпреки дългия период на Прекъснати подобрения на системите, продължават да съществуват рискове за редовността на плащанията, които могат да бъдат преодолени единствено като се реформира нормативната база и се променят системите за контрол. Предложението за секторно законодателство, което да урежда разходването на средствата след 2014 година, дават възможност това да се осъществи. Но както подчертах и през миналата година, реформите следва да обърнат внимание на подобряване на цялостното качество на разходите. Това означава подобряване на управлението и смягчаване на рисковете за редовността и изпълнението, като същевременно се намалят разходите за контрол. Също времено са необходими подходящи механизми за гарантиране на прозрачност и управленска отговорност. Това представлява значително предизвикателство и, както е подчертано в годишния доклад, изисква поставянето на ясни цели и подобряване на капацитета на системите да предоставят достатъчно надежна информация за напредъка и рисковете. Освен новите предложения, свързани с бюджета на Европейския съюз, настъпиха някои сериозни промени в економическото управление на Европейския съюз, които повдигат въпроси за прозрачността и повишават риска от, прозрачно, от възникване на недостатъци в областта на управленската отговорност и публичния одит. Тези опасения са, почер... са подчертани в изявлението и резолюциите на контактния комитет на председателите на върховните одитни институции на страните от Европейския съюз през миналия месец. Те призовават за спазването на принципите на прозрачността, управленската отговорност и публичния одит при работа с публични средства. Създаването на Европейския механизъм за стабилност е възможност тези принципи да бъдат приложени. Господин председател, уважаеми членове, когато става дума за публични средства, гражданите имат определени очаквания, че техните парламенти с помощта на институциите за публичен одит ще гарантират ефективно публично управление и управленска отговорност. Вярвам, че годишният доклад, който имах честа да ви представя днес, ще предостави на Европейския парламент и на вашата комисия солидна основа да изпълнят тези очаквания по отношение на средства на Европейския съюз за финансовата 2010 година. Насърчаването на прозрачността и отговорността в демократичните общества е отговорност на всички институции. То е особено важно и в сегашната ситуация, в която натискът върху публичните финанси е силен, Постигането на целите на Европейския съюз е от изключителна важност, а необходимостта от повишаване на доверието на гражданите в Европейския съюз и неговите институции е много голяма. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. Благодаря много, господин Калдейра. Мога да ви уверя, че докладът на Сметната палата винаги получава много голямо внимание от страна на Комисията по бюджетен контрол. Този случай, и този път няма да бъде изключение. Докладът е адресиран в голяма степен до Европейската комисия. Приветствам сред нас господин комисарят по доклада на господин Калдера. Заповядайте, господин Шамета. Господин председател, господин Калдейра, уважаеми членове на тази комисия на Сметната палата, Годишният доклад на Сметната палата за финансовата година 2010 година заедно с отговорите на комисията са резултат от интензивния и градивен диалог между двете институции – Духът на добро сътрудничество е важна част от целия процес. Още веднъж искам да благодаря на господин Калдейра, членовете на палатата и на техните служби за доброто сътрудничество. Докладът става факт в времена, когато се обсъждат съществени промени в финансовото положение и финансовото управление на бюджета на Европейския съюз дискусиите, посветени на новата многогодишна финансова рамка, бъдещето законодателство в сектора и промененият финансов регламент са от ключово значение за подобряване на финансовото управление на идните европейски програми. В тази връзка е още по-важно да има ясни, стабилни, последователни критерии, на базата на които може да се оценява изпълнението от страна на комисията на държавите членки. Трябва да направим така, че нашите заинтересовани страни да получават съпоставима и последователна информация за разходите, грешките, коригиращите мерки, изпълнението на системите, за да могат да измерват напредъка през годините. Правилното изпълнение на политиките на Съюза изисква стабилно и ефикасно управление и контролни механизми. Ето защо комисията внесе предложения в ревизирания финансов регламент. С тях се цели по-разходосъобразен контрол и структури на управление, най-вече в сферите на споделено управление. А сега искам да се спра на основни моменти от годишния му доклад, които бяха засегнати от председателя Калдейра. Що се отнася до годишните отчети, за четвърта поредна година палатата има безрезервно положително становище. Доволен съм, че нашите усилия към извършване на реформа в отчетността доведоха до такава положителна оценка от страна на съда. При все това съда изразява загриженост, свързана с липсата на систематично финализиране на предварителното финансиране. Комисията предложи в финансовия регламент да се включи разпоредба, с която да се предвиди задължителен механизъм за финализирането на тези плащания. Комисията реши на подкрепата на другия законодателен отговор. Палатата също така констатира, че някои плащания, направени от националните власти връзка с финансовите инструменти за финансов инженеринг, се считат за прехвърляне на активи, а не като разходи. За 2010 година проблемът бе решен след като комисията прикани държавите членки да предоставят необходимите данни на доброволни начала. Комисията вече предложи да се подобри сегашната правна уредба. Така ще стане възможно систематично да се получава от националните органи информацията, която е необходима за правилната отчетност. Така ще се допринесе и до, за адекватен мониторинг от управителните органи в държавите членки. През 2010 сумите за предварително финансиране се увеличава до 54,2 милиарда евро, включително с корекция от 4,8 милиарда евро, свързана с инструментите за финансов инженеринг. Както вече казах, това е въпрос, който комисията възнамерява да следи внимателно от гледна точка на управлението и на отчетността. За 2010 бюджетния излизък възлиза на 4,55 милиарда евро, като тук се включва преходната и разходната част. Увеличението от част се дължи на факта, че бюджетният орган не успя да одобри обичайния коригиращ бюджет, който комисията предлага в края на годината. При все това увеличението на излишъка е свързано и с по-низко ниво на реализация на разходите в много области, като тази сума е на стоеност 2,73 милиарда евро. Това увеличава резултатите. Това увеличение води в частност до по-голям превентивен подход от комисията. Най-големите суми идват от Европейския социален фонд, където комисията следва строга политика на замразяване, спиране на плащанията. Що се отнася до редовността и законността на операциите, тук сме запазили статуквото. Искам да отчита, че са направени значителни подобрения в редица области и продължава положителната тенденция от последната година с отключение на политиката за кохезия. Първо, както и при миналата година, цялостната вероятна степен процент на грешки за разходите на Европейския съюз ще е все още по 4 на 100 което означава, че в множеството от случаите над 96 на 100 от всички плащания за 2010 няма съществени грешки. Освен това, всички поети задължения в всички области на политиката и приходите за целия бюджет на Съюза не са свързани с съществени грешки. На второ място, Имаме положителни резултати за политиките, за които пряко отговаря комисията. Области като научно-развойна дейност и други вътрешни политики, външна помощ, развитие, разширяване, административни разходи продължават да бележат напредък. Процентът на грешки за съответните глави от доклада на Сметната палата е под прага за същественост. На трето място положението със селското стопанство остава стабилно като нивото на грешките е близо до прага за същественост от 2 на 100. Освен това, за 2010 та палатата потвърждава, че плащанията за преки субсидии за милиони фермери на стойност близо 40 милиона евро не са свързани с съществена грешка. Също така, на четвърто място, процентът на грешки в политиката за кохезия стигна до, се повиши с 2% пункта, сравнено с 2009 година. При все това, трябва да се подчертая, че процентът е много под нивата за 2006, 2007 и 2008, което показва, че системите за управление и контрол продължават да работят по-добре. Трябва да се отчете, че количеството междинни и ученописателни плащания за периода се увеличи почти двойно. От друга страна, увеличението на процента на грешки се дължи на някои грешки, установени в системите на държавите членки, но това касае само някои програми. Ето защо комисията ще обърне внимание именно върху надзора на най-слабите места. Целта е двояка. Първо да се подпомогне на съответните органи, да вкарат нещата обратно в релси и на второ място да се активират своевременни превентивни механизми, за да се защитят финансовите интереси на Съюза. През 2010 година комисията неколкократно използва превентивните и коригиращи мерки, с които разполага. Например, що се отнася до Европейския фонд за регионално развитие, комисията замрази плащания на стоеност 2,15 милиарда евро, предвидени за управителните органи в държавите членки. Съответните суми за социалния фонд са 255 милиона евро. Задължителната годишна отчетност страна на управителните органи в държавите членки започна да се прилага към края на 2010 -та. Според е, шети на комисията, това ново задължение ще предостави повече информация и гаранции, що се отнася до начина по който националните органи изпълняват програмите на комисията от сегашния период. Комисията иска да постигне допълнителни подобрения в управлението на европейските средства и през едните поколения програми. В тази връзка предлагаме Отношенията с държавите членки да се основават на договори за партньорство. Комисията ще следи внимателно как държавите членки изпълняват целите, които са заложени и как спазват условията в тези договори за партньорство. Комисията предлага и нова рамка за контрол, която да се основава на аудитирани годишни отчети, които трябва да бъдат заверявани от националните органи за управление всяка година. Предлага се да се въведе ново понятие – нетна финансова корекция в политиката за кохезия, което означава, че държавите членки ще загубят окончателно част от разпределените за тях европейски средства, ако системите им продължават да не могат да разпознават и коригират нередностите преди предоставянето на заявките за рамбурсиране към комисията. Искам да покажа, че грешките не означават измама, означава, че, те означават, че те не означава, че средствата са изчезнали или са прахосани. Означава, че в някои проекти има слаби места при тяхното изпълнение – като например деклариране на недопустими разходи или грешки в изчисляването на разходите. На последно място, то се отнася до изпълнението на програмите на Съюза. Специалният доклад на съда е много важен инструмент. Трябва да се направи така, че финансираните дейности да носят ползи. В съобщението за многогодишната финансова рамка, прията през юни тази година, комисията очерта своите приоритети – във връзка с резултат, който да се основава на резултатите при изготвянето на идните поколения програми. Определенето на целите, задачите, реперите, основните показатели за изпълнение сега са систематично включени във всички наши законодателни проекти. Освен това, до края на годината комисията ще представи първият доклад за оценка на основание член 318 от договора. Уважаеми членове на комисията и на Сметната палата, радвам се, че Сметната палата потвърждава, че комисията се движи по правилния път. Комисията се дава сметка за сегашните проблеми. Тя поема пълна отговорност да реши проблемите. Даваме се сметка, че са необходими допълнителни усилия, които трябва да бъдат положени от всички включително и от националните органи. Няколкото нови мерки, включени в нашите предложения за едните поколения европейски програми, бяха вдъхновени от препоръките на Сметната палата и на органа за следение на изпълнението на бюджета. Особено това касае политиките, които се управляват съвместно с държавите членки. Нашите предложения сочат, че е необходимо повече опростяване, прозрачност, по-голяма по отчетност от всички финансови органи. Нуждаем се и от по- целесообразни контролни механизми. Дали тези мерки ще станат част от европейското законодателство, зависи най-вече от законодателните органи. Позицията на комисията е ясно обявена в нейните предложения. Същото въжи и за нейният ангажимент да подобри защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. През следните месеци аз и мои колеги ще присъстваме в тази комисия, за да отговаряме на вашите въпроси. Очаквам да проведем градивен, ползотворен дебат за изпълнението на бюджета за финансовата година 2011 година. Дами и господа, благодаря за вниманието. Благодаря. Мога да ви уверя, че Комисията за бюджетен контрол също очаква да проведем конструктивен диалог с Комисията. И така, благодаря. А сега предлагам да проведем обсъждане с членовете на комисията. Процедурен въпрос. Благодаря. Тъй като повечето от нередностите са подговор... по от държавите членки, не е ли хубаво съвета първо да представи своята позиция? Искането звучи логично. Аз нямам нищо против. Но ще се изненадам, ако имаме представител на съвета, който да отговори. Не виждам никой от съвета тук така че не мога да уважа вашето искане, но няма да забравим за него. Господа Александра, процедурен въпрос. Може ли да поискаме съвета да присъства по време на презентацията на пленарно заседание? Това е много добра идея. Ще помолим съвета да присъства на пленарното заседание. Благодаря за предложението. Ще видим какво ще кажат. Благодаря. А сега предлагам да дадем думата първо на докладчика за освобождаването отговорност във връзка с бюджета за 2010 година. Той предполагам, че ще има някои въпроси към комисията и сметната палата, след това те могат да отговорят, след това ще дадем думата на координаторите на политическите групи и след това на всички останали, които искат да вземат отношение. Ако сте съгласни, искам да дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря, господа Калдейра и Шемета за изказванията. Мисля, че освобождаването от отговорност трябва да бъде поставено в съответния контекст. Живеем в интересно време от политическа гледна точка и в, Европ... и, в Европейския съюз. Освен това да не забравяме многогодишната финансова рамка, работата по която върви успоредно, финансовия регламент, по който работим и също така новия програмен период. И аз се надявам, че този процес ще бъде много важен и процесът, който започваме сега, би трябвало да даде своя принос към другите процеси. По-важно е това, обаче, че в момента преживяваме криза на доверието, що се отнася до бюджета и бюджетното управление и управлението на обществените средства в Европейския съюз. Бих казал, че освобождаването от отговорност е най-добрата възможна отправна точка за възстановяване на доверието. Европейският парламент не може да направи това самостоятелно. Ние не разчитаме на добро сътрудничество от страна на комисията, но и държавите членки, където всъщност е и най-сериозната криза на доверие. Ето защо казаното от господин Гебранди и госпожа Яла Сендер е изключително удачно. Ние очакваме тяхното съдействие в процеса, който започваме през следващите няколко месеца общата отговорност за възстановяването на доверието не означава липса на отговорност. Някои биха казали, е, тъй като става дума за обща отговорност, общо управление. Аз мятам, че по-скоро ние трябва да се стремим към двойна отговорност. Още един важен фактор е Европейската сметна палата. И искам да започна с поздравления към палатата за годишен отчет, който бележи ново, по-високо качество по отношение на прозрачността. Отдавна настояваме за точния процент на грешки, сега го получихме. Трябва да кажа, че работа по докладите за годишната дейност – са по-добри и по-цялостни. Също така и приветствам новата глава 8, която споменахте в годишния доклад, господин Калдер, за изпълнението. За първи... Това е новост, така че е напълно възможно да се представят нови идеи, разбира се, за, за методологията, не само по същество, но да видим как тези нови елементи ще повлият върху бъдещата ни работа. При всички случаи искам да ви благодаря за допълнителната информация и мисля, че говоря от името на всички, когато казвам, че разчитам на допълнителни контакти. Когато прочетах контакти, информацията от господин Калдейра, става ясно, че има стабилност. Няма драматични промени и ако имаше драматични промени, щяхме да имаме причини да се поразтревожим. Не съм обаче съвсем сигурен, че стабилност не означава непременно нещо добро. Миналата година не бяхме добри. Помня, и когато не сме доволни, стабилното не е добро. И ако видим кое изпъква от стабилността, сближаването, например, нещата не са добри. Така, така че говорим за стабилност, но това, което привлече моето внимание е, че това не е добро. Но заедно с това, като предварителна оценка, аз съм доволен от успехите в различните области. Например, 2% грешки в селското стопанство, като имаме предвид откъде започнахме, не малко постижение. Също така съм очуден, че грешката във външна и вътрешна политика падна по 2% за първи път. Също е добро постижение. Разбира се, сега малко да сгъстя боите междинните окончателни плащания ще бъдат повлияни от по-високите процентни грешки и според мен това са важните видове плащания. Така че областта на политика на сближаване заслужава нашето внимание и е, бих казал, още един път, за пореден път. Когато четах доклада, както винаги до сега в работата ми в бюджетната комисия, търсих, е, започнах да търся цветовете. Не ги намерих. Затова си извадих боичките а, е, и ги използвах, за да видя как биха изглеждали нещата, ако използваме цветове. Много се радвам, че имаме точни цифри в много отношения. Това е по-добро от цветовете. Само, че би било интересно да чуем обосновката за липсата на цветове. Надявам се, че колегите разбраха моя пример с цветовете. Например, различните групи на политиката нещата изглеждат горе-долу както в миналото. Е, малко повече зелено. Когато Знам, че сравненията не са лесни. Вие самият казахте това. Трудно е да се правят сравнения между различните години. Но а, като погледнем плащанията, колко е червено, колко е жълто, колко е зелено, виждаме, че зеленото е повече от 8 до 20%. Много добре. Червеното обаче е също повече от 30 на 33%. Ето защо смятам, че картината е смесена. Интересно е обаче да чуем обосновката на Сметната палата за отсъствието на цветовете. Сега, общите коментари на страна ще кажа, ще спомена онова, което привлече моето внимание. Първо, онова, което винаги обсъждаме, е ефективността на надзорните и контролни системи. В декларацията за достоверност палатата казва, че дава отрицателно становище поради факта, че системите за надзор и контрол са само частично ефективни. В резултат на това, тъй като процента на грешки превишава прака на същественост. Що се отнася до политиката на сближаване, вероятният процент от грешки е 7,7%, държавите членки са онези, които трябва да създадат системи за управление и контрол, за да е, функционира системата ефективно. Ето защо въпросът е държавите членки правят ли онова, което се очаква от тях. Тук пак се връщаме на въпроса на политиката. Отчита ли се това? Очевидно не. В точка 4,25 Сметната палата казва съвсем ясно, имаше наличие на достатъчна информация, държавите, на, на чиято основа държавите членки да установят някои от грешките за 57% от на, дейностите и транзакциите. А, действително остри думи. Тази констатация съвсем не е нова, но въпреки това е потискаща. И фактът, че не е нова и пак, е, и пак фигурира, е неприемлив. За мен това повдига множество въпроси това, че някои държави членки не са успели да управляват фондове. Дали защото е твърде сложно, често чувам това обяснение, или пък защото някои държави членки не полагат достатъчно усилия и не отделят достатъчно средства. Или пък защото комисията не разполага с достатъчно силни оръжия. Финансовите корекции рядко водят до, обикнове, до, до загуби, ако бъдат установени слабости в държавите членки рядко стига до а, загуби. На какво се дължи това? На съпротивата на съвета в момента, в който е бил приеман регламента. В момента, когато говорим за нов регламент, в момента този въпрос следва обязателно да бъде поставен. Трябва ли може би трябва да смятаме, че държавите членки предприемат действия, за да предприемат, за да усъвършенстват своите системи за контрол. И е, надзор или пък имаме нужда от съвсем ново законодателство, за да преодолеем тези непрекъснати грешки. Или пък направо да прекратим определени програми в определени държави членки, в които системите за надзор се оказват упорито неефективни? Това са въпроси, на които трябва да дадем отговор в процедурата за освобождаване на отговорност. Имаме нужда от помощ от страна на комисията, имаме нужда обаче и от отговори, от отговорите на държавите членки. Как виждате евентуалната помощ на комисията, как виждат нейната отговорност. И това е причината, поради която аз попит, помолих координаторите да поканят държавите членки на заседанието на тази комисия. Когато прочетах отчета, стана съвсем ясно, че три, има три държави членки, които изпъкват сред останалите. В, това са три държави членки, в които процента грешки е много висок и те трябва да, да, да отговорят на въпроса защо. Мисля, че в техен интерес да могат да възстановят доверието в обществените финанси. Заедно с това имам въпроси към комисията. Отговорът на комисията по точка 4.25 е, че има три държави членки, на които се падат повечето от грешките. Кои са тези три държави членки? Нека да ни каже комисията, за да проведем диалог с държавите членки, с тези държави членки. Очевидно, на тях им е трудно да се справят с грешките. Оценявам добрите идеи от страна на комисията за това как да се усъвършенства управлението от страна на държавите членки, но мисля, че и ние трябва да е, си свършим своята работа. Аз съм направил анализ на риска и политическите рискове, е, свързани с справенето на е, този проблем в новия програмен период, не риск, който следва да поемем. Отбелязвам казаното от вас, господин Шемета, за положените усилия, но ние трябва да надграждаме върху тях. Второ, инструмента за финансов инженеринг. Поне според мен, е, това е нещо ново. Първо в контекста на финансовия регламент, включването на конкретни правила и след това в многогодишната финансова рамка след 2013 година, като обещание за максимално въздействие на бюджета на Европейския съюз, малко като алхимиците и философския камък. За съжаление, виждам ги и тук в годишния доклад на Сметната палата. И моят предварителен анализ е следния. Първо, имаше счетоводен проблем по отношение на механизмите за намеса. Комисията следва да бъде поздравле, поздравена за счетоводните проблеми. Очевидно, при коригирането на отчетите е било необходимо да се положат огромни усилия. По-сериозно обаче е свързаната с тях реалност. Това, което прочетах в четвърта глава за финансови инженеринг и сближаването, ме плаши. Първо, инструментите за финансов инженеринг за 2007-2013 година се смята, че ще достигне 8,1 милиарда евро. Сериозна сума. Заедно с това, отчет, отчетите от държавите членки към комисията са неадекватни, меко казано, и от, от, Сметната палата отчита това в точка 1.32. Комисията изпраща стотици писма на управляващи органи на държавите членки, за да предоставят доброволно информацията, от която комисията има нужда, за да подготви съответните отчети. Комисията е, че коми... не знам дали комисията може да подготви оценка на изпълнението, ако не разполага с информация за отчетите. Правилата за инструмента за финансов инженеринг по нормативна база са твърде гъвкави. И аз не смятам, че те осигуряват стимули за е, за търсене на максимална полза от инструментите за финансов инженеринг. Мисля, че Сметната палата е- дава много добър пример в 4,4. Следователно, предварителното ми заключение е, че в момента има сериозен недостатък в областта на отчетността на инструмента за финансов инженеринг. Това е неприемливо. Смятам, че Сметна палата може да приложи това към развитието на селските райони в 1.31 и други области 1.33. Ето защо се задавам въпроса как успява комисията и как може парламента да даде освобождаване от отговорност на, на, при наличието, при отсъствието на достатъчни данни. Защо се предлага финансови инженеринг като решение на проблеми през следващата многодишна финансова рамка, след като комисията казва, че те са високо рискови? Мисля, че ние можем да говорим дълго за работата по инструментите за финансови инструменти през 2010 година. Третото и последно, което искам да кажа, е свързано с бюджета. Напълно съм съгласен с господин Калдера, че сегашната криза в държавите членки е свързана и с бюджета на Европейския съюз и институционалната уредба. Съгласен съм с вас, господин Калдера, че има засилена опасност от недостатъци в, в обществените, в отчетите на публичните средства. Но към списъка от недостатъците искам да добавя и парламентарния контрол. Аз подкрепям палатата в усилията си за усъвършенстване на публичния одит. Още повече, че според мен е, рискът се подценява. Държавите членки, които изпълняват изпитват затруднения, както се наричат, са получили е, заеми гарантирани от европейския бюджет на стойност 30 милиарда. Две, двата нови инструмента за баланс, за платежен на баланса и за стабилност възникват, е, възлизат на 50 и 60, общо 100 и 10 милиарда. Плащанията от бюджета 2010 година бяха 122 милиарда. Това означава, че европейския бюджет има силна експозиция към рискове. Това е, разбира се, е максималния риск и се надявам, че ситуацията никога няма да възникне, но тя поне говори за сериозният натиск върху бюджета на Европейския съюз. И както вече споменах, това е в отсъствието на съответна отчетност, одит и парламентарен контрол. Мисля, че това е това са въпроси, на които трябва да обърнем сериозно внимание в процеса на освобождаване от отговорност. Това са трите първи заключения, след като прочетах доклада. Убеден съм, че колегите ще добавят още много заключения. И се надявам, че тази година а, дейността ще бъде интересна и наситена. Разчитам на съдействието не само от палатата, комисията, колегите, но и от държавите членки. Тъй като времето, в което живеем, изисква отговорност от всички нас. Председателят, благодаря. мога да ви информирам, че преди време а, изпратих писма на министрите на трите държави членки, които най-често се споменават, като допускащи грешки, да се явят пред нашата комисия. До сега не съм получил отговор от тях, но са поканени. Е, аз ще им се обадя, каза господин Фялнер. Господин Калдейра, искате ли да коментирате накратко казаното и след това господин Шемета? Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря за любезните думи за работата на Сметната палата. Благодаря и за насърчителните слова. Всеки ден полагаме сериозни усилия да ви подпомагаме по възможно най-добър начин да изпълнявате вашите отговорности, свързани с изпълнението на бюджета. Съжалявам, че документа не е с толкова много цветове, колкото искате, но информацията, която предоставяме тази година, ви дава възможност сами да направите цветова схема. Има една съществена причина, която трябва да бъде взета предвид. Сравненията с цветово кодиране няма да са съществени и да имат някакъв смисъл, защото положението не е същото спрямо предходните години. Групите с области на политиката, да речем кохизия, това е група, която преди беше с енергия, енергетика и транспорт. Научно-развойната дейност преди не беше в вътрешната политика, т.е. нещата не са съпоставими. Има и друга съществена причина. Тази година имаме ясна представа, след като методологията се предлага от 6 години насам – какви количествени измерения да бъдат предложени. И мога да ви гарантирам, че процентите са точни. Искаме да разкриваме ясна информация, която ще позволи на вас, на държавите членки и на гражданите да добиете по-ясна представа какво е положението. И трябва да поставим нещата в контекст, е, както казах. Това е основното. Стабилното дали е добро или не е добро, зависи от това каква е отправната точка, изходната позиция и докъде искате да стигнете. Това, че не получите цветна графика, е компенсирано с конкретните цифри. Сега можете да направите оценка, да видите какво е положението сега и как ще се развие то в бъдеще. Вие казахте, че проблема е, че нещата са стабилни. Нещата са стабилни, защото системите имат определен период на изпълнение 7 години. И докато отговорните органи в държавата членки и в комисията напълно изпълнят своите отговорности по места и поемат съответните ангажименти, и както ясно е посочено за кохезията, в 58 на 100 от случаите, където е установена грешка от сметната палата, държавите членки са могли да предотвратят проблема, изплащането на средства. До момента сегасните не се предлагат ефикасно от лицата, които носят отговорност на всички равнища. Защото на кохезията е най-вече на ниво държавни членки – Та затова се стига до стабилност в смисъла, който вие влагате в нея. Сега има леко увеличение в процента на грешките, но не можем да очакваме, че ако не се промени положението, ще има подобрение. Няма да има корена промяна в системата, просто трябва да спазваме правилата. Правилата могат да са комплексни, по-простички. И това, което се иска за новия програмен период, това фигурира и в продълженията на комисията, на господин Шемета. Сега повече не можем да направим, но може да направим повече в бъдеще. Когато се промени системата, разбира се, резултатите няма да се повлияят моментално от едната година. Това е процес, който изисква време. Сега сме, разглеждаме 2010 година, за периода 2010-2013 все още не сме видели всички ползи, които трябва да са евентуално на лице с новите системи, възприяти за новия, за този програмен период. Господин Шемета представи пример за годишното отчетение на държавите членки. Те ще са факт за първи път през 2010 година. И на последно място са инструментите за финансов инженеринг. Отговорът на комисията е много важен по отношение на нашата препоръка. Днес ще обсъждате предложението за корекция на регламента, за да могат да се решат проблемите, които са описани. Обаждам се, че в момента, в който представяме проблема, в същия ден вие ще предложите и решение на очертани от нас проблем. Затова искам да благодаря на комисията за бързата реакция спрямо нашите предложения. Разбира се, след като нещо се приеме, то трябва да бъде изпълнено. Ако се изпълнява по съответния ред, ще бъде решен проблема. Това е въпрос, който вече повдигнах във връзка с системите. Искам да ви благодаря за изразената подкрепа. Що се отнася до финансовата криза, отражението на пропуските в отчетността, проблемите свързани с качеството на кредитите. Както знаете, институциите, сметната палата полагат сериозни усилия – за да може да се предвиди гаранциозен механизъм за публичен одит на механизма за финансово стабилизиране. В момента договора се преразглежда и се надявам, че гаранция за всичко това е и парламентарния контрол. Що се отнася до рисковете, свързани с отражението на всички тези механизми върху европейския бюджет, а именно предоставянето на помощ върху сътруднените държави членки, трябва да кажа, че експозицията е обявена в годишните отчети. И палатата е заверила тези отчети. Що се отнася до рисковете, свързани с системата за платежния баланс на държавите членки извън еврозоната, механизмите за стабилност. Всичко това е обезпечено от бюджета. Тоест, това не е гарантирано от бюджета на Европейския съюз. Но така или иначе следим внимателно въпроса и в бъдеще ще представим повече коментари. Благодаря комисията. Искам да благодаря на господин Фелтмър за изказването. Ще се спра на трите момента, които повдигна на първо място – Напълно съм съгласен с него, че що се отнася до сближаването, най-големият проблем касае държавите членки. Това е ясно, както и той каза, 58 на 100 от грешките е 58% от грешките трябвало да бъдат установени от държавите членки при първо ниво на контрол – което означава, че това ниво на контрол не е достатъчно. Разбира се, комисията полага много усилия да обучава лицата, които отговарят с е, тези контролни механизми. Има и проблеми, свързани с човешкият ресурс, текучество, доста голямо е текучеството в държавите членки новопостъпилите трябва да бъдат обучени, разбира се, за да могат да установяват ясно кои са допустимите разходи, как се прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки и така нататък. Та, това наистина е проблем. Напълно съм съгласен, че държавите членки трябва да положат много повече усилия. Вие поискахте да научите кои са трите държави членки, на които се пада най-голям процент от грешките в сферата на кохезията за 2010 година. Да, това мога да го направя, но в по-общ план. За 2010 има три държави членки с най-сериозен процент грешки. Испания, Италия и Чехия – на тях се падат около две трети от грешките, установени от Сметната палата в сферата на сближаването. Две трети. 16 държави членки бяха обед на одит като цяло и на тези три се пада две трети от грешките. Освен това, тези две трети касаят 7 програми – Ние концентрирахме усилията си към тези държави членки, за да видим как да се подобри положението. Искам да ви обърна внимание и на доклада, който бе изготвен тази година от Генерална дирекция регионална политика. Доклада е с дата 5 октомври 2011 на тема Анализ на грешките в кохезионната политика за 2006-2009, действия предприяти от комисията, бъдещи насоки. В доклада се дава ясна представа за положението в държавите членки. Представени са таблици и анализ Представен е процент на държавите членки от общия брой грешки, установени от Сметната палата. На Испания и Италия се пада най-голям процент грешки за 2010 година. Това въжи и за периода 2006-2009. Например, установените грешки в Испания възлизат на 71 на 100 от всички грешки установени от Сметната палата, а на Италия се падат 18 на 100 от всички грешки констатирани от палатата в сферата на Европейския фонд за регионално развитие. Интересно да се бележи, че трето място заема Великобритания. Нейният дял е 10 на 100 от всички констатирани от палатата грешки за този период човек може да направи съпоставка. Полша е определено най-големия бенефициент на структурни фондове, а процента грешки, които са констатирани от Сметната палата в Польша е 0. 0 на 100. Обединеното кралство получава няколко пъти по-малко средства, а на него се пада 10 на 100 от грешките. Разбира се, при Испания и Италия има системен проблем, който трябва да бъде решен. Тези държави членки трябва да решат проблемите. По другия въпрос, инструментите за финансов инженеринг, напълно съм съгласен, че те крият риск Самото понятие финансов инженеринг означава, че има връзка с риск. Що се отнася до събирането на информация, както правилно отбелязахте, ние събрахме информация за 2010 Това бе сериозно начинание. Държавите членки доброволно представиха исканата от нас информация. Веднага след това представихме изменения в законодателството, които да позволяват системното събиране на подобен тип информация. Това ще реши проблемите, очертани от Сметната палата – във връзка с процедурата за освобождаването отговорност за тази година. Още повече, че Извинявайте, председателя прекъсва. Ако обичате да преключвате, защото имаме дълъг списък с желаящи за изказване. Що се отнася до аудитирането на инструмента за финансов инженеринг, възприели сме цялостна методология за аудитирането. За идната финансова рамка предлагаме да се въведе системна отчетност, на инструментите за финансов инженеринг. Що се отнася до фонда за механизма за стабилизиране, финансово стабилизиране – Разходите са отразени в годишните отчети в тази връзка и те са проверени от Сметната палата. Само искам да внеса по-голяма яснота. Тези разходи не са от бюджета на Европейския съюз. Те са обезпечени с заемни средства които се привличат, когато има необходимост за отпускане на помощ на засегнати държави членки. И съм съгласен, че този въпрос трябва да бъде обект на щателен анализ и на сериозно внимание. Благодаря. Думата имат членовете на комисията. Господин Калдейра трябва да тръгне след по-малко час, защото трябва да бъде на пресконференция. Затова предлагам всеки, който иска да се изкаже, до сега са записали 9 души за изказване. Още някой иска ли думата? Ето защо е, вече не приемам заявки за изказване. Всеки депутат има 4 минути, след което ще дадем думата на председателя и на комисията. Госпожа Греслер. Много благодаря. Благодаря и от мое име за изложението. Искам обаче да кажа, че нямаме възможност да съпоставим тази година с миналата година и това е недостатък поне в моите очи. Бихме могли да направим съпоставка в някои определени сфери, области, за да знаем къде да извлечем полуки. Искам да попитам защо се говори заедно за енергетика, транспорт и политика по сближаване и грешките са глобално изчислени. В Смисъл такъв, нямаме възможност да изчислим на какво се дължат тези грешки, кои са от глобален характер и кои са от конкретен. Най-вероятно това се дължи и на недостатъчна връзка с комисията. Може би това е недостатъка споменат и от самия комисар. Освен това, няма смисъл, според мен, да крием лошите новини, защото в крайна сметка излизат на бял свят. Имам предвид тук инструментите за финансов инженери, инженеринг. Защо? Комисията не предвижда включването му в регламента за освояване на структурни фондове. А пък по въпроса сега за останалите финансови инструменти не е верно че са включени вече в финансовия регламент. Поне аз не виждам никаква глава, никаква подглава, която да говори за контрола, за надзора. Не сме много творчески в разписването на този регламент. Следва да го признаем. 137 инструмента сме развили на такъв един финансов контрол. Кой обаче контролира контролерите? Кога бихме могли да прочетем някакъв по-задълбочен доклад на сметната въпрос, палата по този въпрос? И сега, смятам, че трябва да сме предпазливи, защото в крайна сметка Сметната палата не изпълни нашето желание. Нашето желание е да назовава държавите членки. Някои държави членки са по-проблематични от други. Едни изпълняват, други не изпълняват. Така че смятам, че определено е жалко да чета в пресата за всички държави членки и всички държави членки съм включително и аз в това, което постигаме в момента е да критикуваме всички поголовно, без да показваме разликата между отличници и слабаци. Кога ще получим информация за конкретните държави членки и за конкретните проблеми, които изпитват? В тези отчети за освобождаване от отговорност липсва по дефиниция. И сега нещо свързано с външната политика. 1,7% е грешката там. Има трети държави, които са проблематични, мали имам предвид, но това не е извинение за грешки в нашите собствени отчети. Съгласна съм с това, че не винаги е лесно да се уточни корена на грешката – Проблемът, според мен, обаче е в това, че нямаме правна основа, която да ни ръководи в този смисъл. Отпускаме субсидиране, подпомагане на развитие, а след това нямаме право на контрол. Благодаря. Господин Гари има думата. Благодаря, господин председателю, господин комисар, господин Калдейра. Благодаря ви. Благодаря ви за превъзходната работа, извършена както обикновено от Сметната палата. Ще имаме какво да четем през следващите месеци. И освен това и самите ние ще излезем с собствено становище, може би, по въпроса за този процент на грешката. И аз съм на същото мнение като господин Фелнер за това, че на времето бе по-лесно да се четат тези документи заради цветовете, които се използваха. Друго нещо, с което съм съгласен е, че нямаме общата сума на процента грешки, защото това бихме могли да го използваме за мерило в оценката на работата на втората комисия Барозо. Често ни поднасят извинения, които не са достатъчно убедителни, така беше поне в миналото, смятам, че сега тези времена вече приключиха и ще имаме право и ние направо на глас. И моите критики са сходни с критиките на госпожа Гресли, в смисъл такъв, че няма разграничение в главите. И освен това, липсва съпоставка с предходния доклад. Човек остава с впечатление, че са анализирани по-малко глави, по-малко сфери на дейност, но няма как да го провери. Дали може някой да ни обясни на какво се дължи това ново разпределение и организиране на материала? Огрижен съм, освен това, от политиката за сближаване. Наскоро четох доклад на генералния секретар Анер на Комисията по регионална политика – Аз имам лични симпатии към този генерален директор, познаваме се от преди, но това, което чета, ми дава информация само, не ми дава обяснение. Дава ми информация за промените, за колебанията, но не ми дава обяснение за това, защо първо пада 5%, след това се покачва на 7,7%. Освен това, това не е дори максималната точка. Тя продължава да расте и това определено е повод за безпокойство. Затова бих поискал от комисията да се обърне към държавите членки с искане за конкретна информация къде, къде точно се изпитват най-силни затруднения, къде има най-дълбоки проблеми. Определено отдавам голяма информация на декларацията за достоверност и надежност. И тук съвета има място, има роля. Определено е в интерес на самите държави членки да бъдат посочени конкретните виновници, ако мога така да ги нарека, тези, които дават лоша слава на всички останали. По въпроса сега за финансови инженеринг, наистина има какво да се направи, за да е по-успешно тяхното действие, но тук в парламента следва да бъдем предпазливи. Имаме собствени правила за действие, така че не би трябвало да режем собствения си клон, не би трябвало да приемаме доклад с предложения на комисията, без да сме сферили дали това отговаря на нашия собственик. На нашия собственик. Правилник. Ако даваме заем от 200 евро на хлебара, хлебаря от съседната улица, наистина контролът няма да бъде нужно да е толкова строг, но в нашия случай с тези огромни суди, които отпускаме, следва да разполагаме с повече информация, за да създадем мнение за целият проект. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви на господата Шемета Калдейра и на докладчика. Наистина, общото впечатление е положително. Лошата новина обаче е, че се предвижда влушаване на управлението на фондовете за сближаване на кохезионните. Знаеше се, че 2009 е по-резултатна година за тях. 2010 се очакваше да бъде по-лоша и това се потвърди. 40% от плащанията всъщност бяха засегнати от грешки. И държавите членки са отговорни, за това няма друг. Благодаря и поздравления на комисар Шемета за храброто решение да назове държавите членки. Сметната палата, за съжаление, не следва този му пример, така че Поздравления отново. Поздравления и за работния ви документ, не само за смелото решение, а и заобщо за обосновката. Имам предвид Испания и Италия полезно е, когато се цитират тези държави, защото Испания и Италия биха могли да решат да се получат от полския пример, който е положителен пример. Може да се говори за, или да се помисли за някаква партньорска форма, която, чрез която държавите да си сътрудничат, да работят заедно и така да падне общият процент на грешка. милиарди евро бяха изплатени с закъснение. Това следва да го признаем. Но трябва да признаем и, че много от държавите членки, които бяха на опашката, вече не са там. И това може би се дължи на добрия резултат на мониторинговата ни дейност. Информацията, която получаваме, смятам аз, е достатъчно детайлна и съм доволен от факта, че се цитират опашкарите, тези, които не се справят добре. Корекциите, както и възстановяването на надвзети средства също се споменават приветствам този факт. Обясненията също са ясни, тъй като не всички прилагат една и съща формула при изчисляването на тези корекции и пак е, интересно защо става дума за едни и същи държави членки. Испания имам предвид. Лисабонският договор ни дава право да изискваме подобряване на тази дейност – но бих искал да чуя от вас какво се случва, когато не се постигнат поставените цели за контрол и ефикасност, особено в времена на финансова криза, като тази, в която се намираме в момента. Смятам, че трябва да сме по-настойчиви. Именно по отношение на критериите за изпълнение – и за това бих искал да имаме възможност да сравним критериите с резултатите, целите с резултатите. Сега по въпроса за финансовия инженеринг и аз искам да взема отношение. Наистина голям дял му се пада и следва да му обърне внимание. Благодаря. Господин Стаси има думата. Благодаря. Искам да благодаря на господин Калдейра и всички представители на Сметната палата. Благодаря ви за извършената работа, която не е никак лесна. Да не говорим, че и графикът е доста сгъстен. Не смятам, че сега е момента да се навлиза в подробности. По-скоро да дадем, да изразим политическа реакция. По отношение на стабилната ситуация има нещо, което не звучи добре. Е, не е чак толкова стабилно. Хайде сега. Когато кажем, че ситуацията е стабилна, това означава, че можем да си продължим, както винаги е било, само че бушува буря. Когато погледнем цифрите, има проблем. Една трета от всички, при вси, от всички дейности бележат грешки. Сближаването, транспорта, 40,6% от бюджета е, е свързан с грешки. 56% от операциите е, са свързани с грешки. Процентът на грешките е 7,7%. За 2010 година бих казал, че това е година, в която комисията е, работеше, отбеляза сериозни проблеми. Само, че през 2011 година е първата година за финализиране на отчетите. Това е година. Ако погледнете всички тези цифри, да кажем, че сте управля, управителен директор и трябва да представите е, доклада, с който, в който са представени е, данните за всички отдели. Аз не бих искал да съм на място на този директор. Мисля, че трябва да се направи така, че да продължим диалога, който водихме с е, е, колегата Фелне имаме въпроси, които трябва да обсъждаме и когато започнем финализирането за 2011 година, се надявам, че ще можем да е, освободим комисията от отговорност. Спомена се също така факта, че в контекста на социалното сближаване и транспорта процента на грешките в 58% от дейностите има грешки. Мисля, че е, високия процент е, грешки трябва да бъде в е, основата на разговорите ни с съвета. Съвета обаче не проявява никаква дейност да предприеме нищо. Очевидно това не е нещо устойчиво. Става дума за огромни суми, живее в трудно време и съвета ще трябва да поеме своята отговорност. Всички ние знаем от какво има нужда. Не е, не е необходимо да влизам в подробности и накрая, тъй като нямаме време, искам да кажа, че много се радвам от това, че господин Фионер спомена 34 параграф нататък. Това са инструменти за финансова подкрепа. За първи път в доклад на Сметната палата се говори по тези въпроси. Господин Калдейра, вие, е, вие повдигнахте въпроси, на които комисията отговори. Каза, че ще бъдат отговори, че ще бъдат проведени одити по инструменти за финансов инженеринг. Последното ми изречение – в документ 436 казва, че ще извърши няколко одита. Трябва да ни кажете какъв е графикът. Кога ще го направите, а не през 2015 година. Госпожа Андреасен, ако обичате. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата за доклада и за извършната работа. Благодаря и на докладчика за много ясните му заключения, с много от които се солидаризирам. Най-напред е, искам да кажа няколко думи за предварителното финансиране и финансовите инструменти комисията направи изявление в сега тези аванси са рекласифицирани като активи. Според мен това повдига въпроса за надежността на отчетите за предишни години, защото ние ги третирахме като разходи, разгледани от аудиторите и е, било установен, е бил установен процент от грешки. Всъщност се оказва, че това са аванси, по които Сметната палата не може да установява процент от грешки. Така че аз съм доста притеснена от това, че смята, бях, оценявахме отчетите като надежни, а всъщност ние обърквахме разходите с активи и активите с разходи. Предварителното финансиране всъщност е 50% от активите. Това е значителна сума и не може да няма значително въздействие в надежността. Сметната палата този път, както споменаха някои колеги, повдига този въпрос на няколко места в доклада. Не стига обаче до заключението, че по този начин отчетите са ненадежни. Вторият въпрос е свързан с, с политиката за сближаване. На него се пад 50% от грешките, защото 50%, 50% от извадката е свързана с грешки. Европейската сметна палата обаче не ни казва каква е грешката, каква е съществеността, в какво състоят грешките, защото тогава ще започнем да говорим дали, за това дали има измама или не. И ако Сметната палата не каже какви са грешките, е много трудно да направим оценка на, на тяхната сериозност. Още нещо, което беше представено в този доклад, което според мен е много важно, е разликата между възстановяването и финансовите корекции. Мисля, че мнозина не знаят каква е разликата. Тя е важна. Възстановяването е всъщност средствата, които се взимат от бенефициентите, финансовите корекции, всъщност струват повече пари за данокоплаците. А хората трябва да знаят това. Не разполагаме с размера на финансовите корекции или възстановяването и не знаем какъв е процента а, на едните спрямо другите. Мисля, че в... трябва да имаме финансови корекции и възстановяване. Само, че обаче е по-важно да се предвиди превентивна дейност, за да не се допуска това. Превенцията започва, когато комисията се отпуска за държавите членки. Много е лесно да обвиняваме държавите членки, да не забравяме обаче, че не те са тези, които внасят парите в Европейския съюз. Данакоплаците са тези, които внасят средства в Европейския съюз и на тях не им пука дали става дума за Испания или Италия. Те са те искат парите да се изразходват а, както трябва и трябва да се носи отговорност за това парите да се изразходват за това, за което са предвидени. Благодаря. пък казва председателят, приключвайте. В заключение, това е изключително важно в светлината на кризата. Ето защо искам да попитам къде отидаха 60 милиарда платени за Гърция? Гърция не се споменава никъде в Гърция, но е, тя е получила 60 милиарда след влизането и в е, еврозоната, 18 е, милиарда в Испания, 100 в Италия ние сме стигнахме там, където стигнахме, е, защото парите не се изразходват както трябва. Госпожа Аяла има думата. Давам думата по поредността на заявките. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата за доклада, който ни представя година след година и наистина смятам, че работим добре, че сме по- прозрачни и освен това е по-ясна тенденцията, която се очертава. Това е полезно и ни дава възможност да сме по-центрирани в последващите си действия. Благодаря и за това, че в резултатите е застъпена връзката. Връзката, свързаността между едни суми и други, между едни грешки и други, между едни проблеми и други. И това определено е ценено високо от европейската общественост. Благодаря и на докладчика и за това, че спомена колко е важно да се възстанови доверието в такъв ключов момент, като освобождаването от бюджетна отговорност. Наистина времената са тежки, не само тук в Европейския съюз, а и в тези конкретни държави членки, като Ирландия, например, където има 30 милиарда разлика в а, а, държавния бюджет или в Германия 55 милиарда, което със сигурност не е добра новина за съответните им граждани. Така че Сметната палата трябва да бъде нещо като върховен касационен съд или максимално висша апелативна инстанция, защото не само на европейско равнище, а и на равнище на държави членки нещата куцат. Искам да попитам за транспорта и енергетиката. Чухме че е направена съпоставка. Затова искам да попитам, дали би било възможно в тази, съпостав... в тази съпоставка, където сближаването е част от споделената отговорност, за разлика от енергетиката и транспорта, които по-скоро са в правомощията на комисията, а не на държавите членки. Бих искала, значи, да попитам дали може повече яснота по този въпрос, повече сравнение точка по точка. Сега по въпроса за процента грешки и аз искам да попитам как смята, че това може да бъде поправено чрез контролни мерки от страна на комисията. Как комисията би могла да компенсира липсата на контрол от страна на държавите членки, които не ревизират добре собствените си разходи преди да искат възстановяване или корекция. Как можем да избегнем това? Сега по въпроса за развойната дейност не бе достатъчно застъпена. Искам да кажа, че 39% от грешките всъщност даже над селското стопанство и на второ място сред всички грешки, при това определено не бива да го подценяваме и трябва да видим на какво се дължи тази толкова висока грешка в развойната дейност. Със сигурност развойната дейност е на дневен ред в едно толкова модерно общество като нашето. В едно модерно общество като нашето разчитаме много и на аудиторски експертни фирми, които заверяват, заверяват аудитите и тук факта, че процента грешки е толкова висок, 33%, може би не е случайно. Може би тук следва повече внимание да насочим, защото на развойната дейност разчитаме да ни извади от кризата. Ако толкова много бъркаме тук, какво да правим? И сега по въпроса за това дали може да ни каже в кой орган, в кой управленски орган има най-много грешки. Да, и сега в заключение последната ми бележка за Полша. Комисарият каза, че в полския случай има 0% грешки, дали за 2009, дали за 2010, не разбрах, но дали може да ми каже колко процента са е усвояемостта на фондовете в Обединено кралство, Полша, Испания и Италия. И накрая чухме, че отговорността на външната служба тъй като нарасна напоследък, нараснаха съответните и административни разходи и това е за сметка на комисията. Благодаря. Госпожа Маковей, благодаря ви. Аз съм докладчик за освобождаването от отговорност за агенциите през 2010 година и моите въпроси са по тази тема. Първо, Сметната палата изпрати част от доклада за тези агенции. Първия коментар е, че в, в повечето случаи, т.е. в повечето агенции, няма никакъв коментар за управлението, обществените поръчки, човешките ресурси, изпълнението, нищо. С други думи, много е трудно. Не може да се дава освобождаване от отговорност без подобна информация. В миналогодишния доклад имаше такива коментари за бюджетното управление, обществените поръчки, парламента поиска още информация. Като резултат ние получихме по-малко информация и в много случаи не получихме никаква информация. Моят въпрос е защо се случва това? И това, което е по-важно, ние настояваме тази е, информация да ни бъде изпратена за всяка от агенциите. Вторият ми въпрос е свързан с специалния доклад за реперите и конфликта на интерес в агенциите. Кога ще бъдат изпратени за доклада за реперите, надявам се до края на годината, а за конфликт на интереси до края на февруари 2012 година. Така бяха предвидени нещата бих е, искала потвърждение за датите. И на трето място имаме нужда от специален доклад за рационализацията и ефективността в е, е, агенцията на Европейския съюз. Благодаря ви. Приключихте преди да изтече времето ви. Господин Бергранди, благодаря господин Калдейра за доклада и представенето. Благодаря, господин комисар, за, първи, за отговорите. През последните две години аз обръщам вниманието на господин Калдейра върху необходимостта да се анализира изпълнението. Ето защо съм много доволен, че е включена осма глава, в която Сметната палата обръща внимание на това, което е постигнато с нашите пари. Мисля, че това би могло да бъде началото на една чудесна традиция. Т.е. всяка година да има осма глава, която дори евентуално да бъде разширена. Бях малко очуден, така да кажем, от процедурните отговори на комисията към по ефективността на разходите по различните глави. Мисля, че ние от политическа гледна точка трябва да се стремим към ефикасност на разходите и не е толкова интересно какви са финансовите регламенти. Мисля, че Европейската комисия е права, когато посочва, че част от проблемът е свързан с държавите членки, които предоставят или не информация за постигнатото с европейски средства. И смятам, че това е област, в която следва да се търсят подобрения. Стигам до втория си коментар, а именно ролята на държавите членки. Грешката, която не бива да правим, е да търсим нови правила, процедури и така нататък, тъй като ролята на държавите членки няма нищо общо с правилата и процедурите. Става дума чисто и просто за липса на политическа воля. Отсъствието на съвета днес говори за същото. Така че да не се крием зад правила и процедури. Проблемът е на всички нива. В държавите членки националните парламенти не се интересуват от изразходването на държавите членки, от парите на Европейския съюз. Те се интересуват само от това дали парите постъпват при тях. Националните сметни палати не разполагат с възможности да анализират разходите на европейски средства, тъй като те са относително малки. Така че не можем да очакваме кой знае колко национално ниво в съвета има принцип на ненамеса. Ако ти не говориш за моята бъркотия, аз няма да говоря за твоите бъркоти. Така че нищо не се прави на ниво държави членки или в съвета. Аз мисля и по-нататък. В Европа за нас е невъзможно да говорим за отговорността на държавите членки те се крият зад съвета и никога не може да се говори за отделни държави членки. Ето защо аз предлагам да се опитаме да поканим отново национални министри на финансите, които да обяснят какво правят с европейските средства. Фактът, че те не отговарят на вашите писма, господин председател, е красноречив можем да решим проблема и по друг начин, да постигнем повече прозрачност. Искам да попитам господин Калдейра и господин Шемета дали са съгласни да дойдат на изслушване, организирано от нас, да поканим министра на финансите и да ги попитаме публично как боравят с европейските средства. Мисля, че тази прозрачност и откритост е единствения начин проблема да бъде решен. И не, не бива винаги да се сочи с пръст Европа, когато става дума за нерадности в разходите, тъй като вината е от държавите членки. Господин Итала. Благодаря, господин председател. Господин, благодаря, господин Калдера, Моите притеснения са същите като на много колеги и това е политиката на сближаване. Ето тук имам една цветна схема. Опитах се на тази основа да формулираме един прост въпрос. Водим дискусия от много години. Говорим за по-добро регулиране, по-добро сътрудничество, по-добри последващи дейности. Година след година обаче нещата си остават едни и същи. И ако вие трябваше да споменете основната причина за това положение на нещата, коя е тя според вас? Твърде учтиви ли сме или какво? Какво трябва да направим? На какво да обърнем внимание? Благодаря. Последният оратор е господин Чернецки. Dziękuję panie przewodniczący. Благодаря, господин председател. Можем да кажем, че това е ситуация, в която се оказваме всяка година. Всяка година Сметната палата представя доклад всички всяка година трябва да бързаме, защото те имат пресконференция. Да, медиите са важни, само че въпросът е много важен. Не споделям вашата удовлетвореност. Мисля, че би било прекалено да се каже, че сме доволни водим тази дискусия в момент на криза, в момент в който европейските данакоплаци стават все по-подозрителни е, към европейските институции. И има все по-силно желание да се проверява изразходването на е, средствата, които се отпускат на европейско ниво. Тези проверки може би се възприемат като недостатъчни. Ако това е така, то определено вреди на авторитета на институциите. Аз бих искал да чуя повече на структурата на помощта. За Гърция, като госпожа Андреасен, става дума за огромна сума пари. И Гърция е четвъртият най-голям вносител на оръжия в света. Ето защо би било много интересно да чуем каква е структурата на помощта. 4,3% на БВП в Гърция се изразходва за оръжия. Рекорд в Европа. Полша има 0% грешки. Това може и да е вярно, но противоречи на онова, което чуваме да, казват ни, че има грешки в отчетността на европейските средства. Прав, права е или сметната палата е права и това, което чуваме в Полша, са неверни слухове, или пък Европейската сметна палата а, се е оставила да бъде заблудена. Както се случи и с Гърция, за която беше прието, че отговаря на всички необходими условия. И накрая искам да кажа, че и в статистиката има полуистини, така че нека да бъдем внимателни. Споделям казаното от госпожа Греслер че помощта за неевропейските страни, ако кажем, че там процента на грешките е по-добър, това звучи много странно. Председателят. Сега ще дам думата на председателя на Сметната палата, на комисаря и след това на докладчика, за да обобщи господин Калдейра. Благодаря, господин председател. Благодаря за зададените въпроси. Не знам дали ще успея да отговоря на всички, като си има предвид ограниченото време, с което разполагаме. Но ще се опитам. Важно е да не забравяме, че Сметната палата – аудитира бюджета на Европейския съюз. Как се реализира неговата приходна и разходна част през годината? Според договора, комисията е органа, който носи отговорност за изпълнението на комисия, на бюджета и според договора комисия трябва да бъде освободена от отговорност. Разбира се, в договора е записано, че държавите членки трябва да се сътрудничат с, държава, с комисията при изпълнението на договора. Затова и те заемат важна роля в това отношение. Когато искате от нас да сочим с пръст държавите членки, не трябва да забравяте, че нашият одит касае бюджета на Европейския съюз, а не отделни държави членки. Европейската комисия носи отговорност да извършва контрол и да следи за начина по който се реализира съвместното управление и за това дали държавите членки изпълняват своята част по линия на изпълнението на бюджета на Европейския съюз. И очаквам комисията да ви предоставя пълна информация, не само за някои изолирани случаи, включени в извадката на Сметната палата. Ние извършваме одит на една извадка от оперативните програми в държавите членки. С оглед своята отговорност, която носи за надзора върху държавите членки, комисия трябва да следи целия напредък във всички държави членки. Оттам трябва да идва информация за парламента и за всички граждани. Очевидно е, че Специалните доклади на Спетната палата към вашата комисия и парламента предоставят повече информация за конкретни случаи в конкретни държави членки. Но както разбирате, в тези времена, ако ви попитам, може ли да назначим повече служители в сметната палата, ще ми кажете не, не можем да си позволим това. Така че трябва да правим възможно най-доброто с оглед на личните ресурси. Осигурим по-голяма ефикасност и ефективност. Сега ще се опитам да се спра на по-голямата част от въпросите. Не можем да правим съпоставка от една година за друга. Госпожа Греслер и други колеги казаха, не може да се прави съпоставка, провери се политиката. вие можете да извършите съпоставка за период от 5 години и да видите как като цяло се развива цялостния бюджет. Тоест имате по-широка база за сравнение. И ние ви предоставя информация какво е положението в конкретна област. Кохезия, селско стопанство, научно-развойна дейност и други сфери. Енергетиката и транспорта наистина са обединени с кохезията И ако отидете на четвърто приложение от годишния доклад, ще видите, че не можем да видим колко операции в транспорт и енергетиката са били аудитирани. Каква е частота на грешките и тяхното и мястото, което те заемат в общия брой грешки. От 8 операции, които са аудитирани, ще видите, че 37% не са свързани с грешка. Вие ще си направите изчисленията. 67 са свързани с грешка. Сега искам да поставя нещата в контекст, да ви напомня, че ви предоставяме повече информация, по-подробна информация, която позволява да се изпра... направи по-добра съпоставка за период от време, това е важното. Госпожа Глесер каза, че Мали се справя по-добре по линия на външната помощ от държавите членки. Тя направи такова сравнение. Мисля, че това е шега. Външната помощ Значи, ако прочетете внимателно съответната глава, във вторият абзац в главата се казва, че голяма част от разходите са чрез аванси, предварително финансиране. И в последният абзац се прави следното заключение. Обърнете внимание, че когато се стигне до междинни и окончателни плащания, тогава те ще има риск. Тоест казваме, че до година или в бъдеще може да имаме сериозен проблем с външната помощ. Същото въжи за вътрешната политика, научно-развойна дейност. Тази година резултатите са такива, каквито са, От основа на извадката, която сме проверили – и възоснова на одитите, които са извършени на база на солидна методология от професионалисти. Не забравяйте, че тези рискове съществуват. В какво се изразяват тези грешки в кохезията? Нарушаване на правилата за недопустимост, за допустимост, обществени поръчки – това е посочено и в самия доклад. Ако искаме да се отстранят по-голяма част от тези проблеми, решението е лесно. Трябва да се следва правилно процедурата за възлагане на обществени поръчки. Даваме няколко примери за изкуствено разделяне на обществени поръчки, за да се избегне задействането на процедурата за възлагане на обществени поръчки. Даваме примери за проекти, които не са допустими за съвместно финансиране. Какво повече искате от нас? Ще се опитаме да бъдем по-ясни, да ви предоставяме повече информация, за да можете и вие самите да изпълнявате по-добре своите отговорности. Във връзка с предварителното финансиране и отчетите, Становището на палатата е ясна. Учетите предоставят точна информация за положението към края на годината. И положението в учетите няма значение за предишни становище на Сметната палата. Предварителното финансиране придобива все по-голямо внимание през изминалите години. Обърнали сме внимание на това. Обърнали сме внимание на механизмите, които подготвя комисията за предлагане на държавите членки, че това ще реши проблемите. Защо не се подобрява положението? Господин Витала засегна този въпрос и други колеги. Мисля, че на това вече отговорих, когато дадох отговор на въпроса на господин Фелнер. При сегашните обстоятелства положението може да се подобри, ако всеки върши това, което трябва да прави по сегашната система. За следния програмен период имаме златна възможност да тръгнем по правия път. Тази комисия с новия финансов регламент носи отговорност да вкара нещата в релси. Сметната палата прави конкретни препоръки във връзка с финансовия регламент. Не знам доколко те ще бъдат взети предвид в края на преговорите. Ще видим. Новите регламенти е за селско стопанство, за структурните фондове са на лице. Госпожа Греслер засегна въпроса за финансови инженерики, свързаните с него е, рискове. Ние сме обърнали внимание на този въпрос, предложили сме конкретни решения в финансовия регламент. Надяваме се те да бъдат отразени в него и да разполагаме с необходим инструментариум за решаването на проблема. Иначе просто не можете от нас да очаквате ролята да преброяваме труповете само накрая. И на последно място спомена се за агенциите. Отбелязах се всичко, което бе казано. Бе поставен въпрос кога ще представим доклада, който се изготвя той е в процес на изготвяне, ще бъде предоставен своевременно в комисията. Но не трябва да забравяте, че на този етап приоритет е да предоставим годишните отчети на всички 43 агенции до 15 ноември. Ние се занимаваме с тази дейност. Информацията, която твърди, че не съществува там, ще фигурира в други източници. Относно инструменти за финансов инженеринг, скоро ще има доклад, надявам се, на тема инструменти за финансов инженеринг, финансирани от структурни фондове. Това ще е добра възможност вашата комисия да извърши оценка на тези инструменти. Не успях да отговоря на много въпроси, господин председател, съм готовен да им предоставя писмен отговор. Благодаря комисията. Ако обичате, бъдете кратък. Ще се постарая. На първо място искам да повторя, че общо ниво е 3,7 на 100%. Това е общото ниво на грешки, посочено в доклада, който означава, че в 97% от случаите няма грешки. Трябва да си дадем ясна сметка за това. Също така и всички системи, които бяха въведени по време на тази финансова рамка, вече дават резултат. Искам да се спра и на някои цифри, високи цифри, които бяха споменати във връзка с кохезията. Тук трябва да е ясно, че процента на грешки в кохезията за 2010 е 7,7 на 100. Това ясно е посочено в доклада на Сметната палата и високите проценти, които бяха споменати от някои депутати, касае частотата на грешките, абсолютно различен показател от процента на грешки, констатирани от съда, от Сметната палата. процедурата за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за тази година ще обърне внимание, според мен, до голяма степен на изпълнението на програмите в държавите членки. Ласло Андер, Йоханес Хан, моите колеги са готови да представят един доклад, за който споменах при първоначалните ми отговори на докладчика. Това е много интересен доклад и от него членовете на комисията ще получат много информация, а и ще получат отговори на въпросите на госпожа Таяла е, за съпоставките между отделните държави членки. Тази информация ще бъде оповестена в доклада. Там ще обясним за какво става дума. В доклада ще бъде изложен списък от мерки, които предлагат комисията и държавите членки, за да отстранят слабите места. Искам да подчертая, че при всяка грешка, констатирана от Сметната палата или нашите аудитори, се предприемат последващи действия. Тоест, не оставаме без последствие грешките. Това искам ясно да го заявя. Моите колеги ясно ще представят какви мерки са предприяти за конкретните установени грешки при различни одити на Сметната палата, наши собствени аудитори или аудитори от държави членки. Относно финансовите корекции и възстановените суми, Искам да ви обърна внимание, че в шесто приложение към годишните отчети се дава пълна представа за финансовите корекции и възстановените суми. Разбира се, ако вашата комисия се нуждае от допълнителна информация, с удоволствие ще я представим ако конкретизирате обаче каква точно допълнителна информация искате за годишните отчети. Според мен за тази година представихме пълния спектър информация, която е необходима за освобождаването от отговорност. И на последно място бе поставен въпрос дали ние или Сметната палата сме готови да участваме в някакви изслушвания. Аз съм готов да участвам във всяко изслушване, на което съм поканен. Мой дълг е да участвам, когато получа покана от парламента. Така че аз самия съм готов да участвам в колкото трябва изслушвания, за да обсъдим проблемите, констатирани по време на процедурата за освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета. И накрая въпрос, който зададе Барст – за позиция на главен изпълнителен директор. С удоволствие бих бил такъв директор на едно дружество, който може да контролира 100% от разходите на всички звена. Както много добре знаете, 80 на 100 от средствата се изразходват от държавите членки и ние до голяма степен зависим от ефикасността на системите за управление и контрол в държавите членки. Разбира се, комисията полага максимални усилия да дава съвети на държавите членки как да подобрят системите за управление и контрол и да налага санкции, ако не се вслушват нейните съвети, като използва средствата, с които разполага, като замразяване, временно преустановяване на плащанията – този инструментариум ще бъде подсилен за идния програмен период при условие, че парламента и съвета приемат проекта, предложен от комисията. Благодаря докладчика за обобщение две минути. Бъдете абсолютно кратък. Благодаря, господин Калдера, за това, че обърнахте нашето внимание върху авансовите плащания. Те са много и при тях грешките не са толкова, колкото междинните и окончателния плащания. Да не забравяме това, особено в някои области. нека да гледаме на нещата такива, каквито са, вместо да се вторачваме в цифрите. инструмента за финансов инженеринг. Тъжно е от една страна, че сега се, че занимаваме с това сега. Мисля, че има какво, има много какво да научим а, по отношение на финансови, на инструмента за финансов инженеринг. Господин Каци Маркакис, Миналата година се занимавахме с прекъсвания, намеса. Нека да надградим върху това, но прекъсването, прекратяването е добър инструмент. Радвам се, че комисията го прилага. Тогава, когато една държава членка прави едни и същи грешки, плащанията да не се възстановяват. По-нататък, помощта. Мисля, че ние ще трябва да се занимаем отблизо с въпроса за помощта за а, развитие. Обсъждали сме много този въпрос и ще продължим. Последното, което искам да кажа на палатата. Много се радвам, че разполагаме с по-подробна информация и се надявам, че в бъдеще ще можем да правим повече сравнения. Да не забравяме обаче, съгласна съм с госпожа Греслер, трудно е когато сменяте областта, която се аудитира, тъй като е, ние се затрудняваме в оценките. Хубаво е, когато имаме по-подробна информация, но е по-сложно сравнението с предишната година. Председателят, благодаря. Благодаря на всички участници в този встъпителен дебат за освобождаването от отговорност за 2010 година. Благодаря господин Калдера, благодаря господин комисар. Без съмнение, през следващите месеци ще продължим работата. Прекъсвам заседанието за 3 минути. Apologies for the belated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 доклада да се изпраща. Силвана, може ли да Защото ако имам лоб, баско да взема на града, съм трудно се Ало? Maar niet voor, het kan ook weg. Marginaal, voor de uitgang.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 и седма точка от дневния ред. Предлагам ви да гласуваме пета и шеста точка и да обсъдим шеста точка, каза председателят, след гласуването. Съгласни сте, затова преминаваме към Пета точка. Бюджетен контрол на финансовата помощ на Европейския съюз за Афганистан. Има ли докладчикът коментари? Няма. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Един. Приема се. Две. За. Против. Въздържали се. Двама. Против. Приема се. Трето изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се с консенсус. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто изменение. Езиково изменение. Не се гласува. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение е също от езиков характер. Не се гласува. Затова преминаваме към девето изменение. Осно изменение от докладчика. В допълнение към думата potential. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Десето изменение. Пак е, устно изменение. Добавя се думата also. Кой е за? Против? Електронно гласуване, тъй като не е ясно. Край на гласуването. Приема се. Единайсто изменение. Езиково изменение. Затова гласуваме 12-то изменение. За. Против. Въздържали се. Един. Приема се. 13-то изменение. За. Против. Въздържали се. Един. Приема се. 14-то изменение. Езиково. 15-то също. 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Един. Приема се. 17 измерение. Про... За. Против. Въздържали се. Приема се с консенсус. 18 измерение. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Деветнайсто изменение езиково. 20, 21. 22 изменение. Кой е за? Против? Възражали се. Приема се с консенсус. 23, 4, 5, 6, 7, 8, 7 езикови измерения. Гласува 28 измерение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се единодушно. 31 измерение. Кой е за? Против. Да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 32 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 33 и 34 изменение са езикови. 35 изменение в три части. Кой е за първата част? Против? Въздържалите? Двама против. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Третата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се? Приема се. 36 измерение. За. Да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 37 изменение. Устно изменение с заличаване на част от текста. Кой е за? Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 38 изменение в три части. Имаме едно изменение. Госпожа Холмайер и госпожа Аяла Сендер след като отпечатахме списъка за гласуването, стигнаха те двете до споразумение за следното. Вместо да гласуваме, аз бих излязал с предложение за изменение. Of the peace process in Afghanistan are подчертава, че много важна част от мирния процес в Афганистан са мерки за борба срещу корупцията. Първоначалното изменение на Аяла Сендер е изменено с въвеждането на израза a very important part of или много важна част от. Виждам, че госпожа Сендер кима. За или против сте това устно измерение? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се при един глас против. 39-то изменение. Устно изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Четвърсто, изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Не се приема. 41 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Гласуване Амблок по измененията на комисията ФЕД 1 до 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се при един глас против. Гласуване Амблок на изменението комисията по развитие 1 до 11. Кой е за? против, въздържали се. Приема се при един глас против. Сега гласуваме проекто, проекта за доклад като цяло. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Then I bring to order the vote on the draft opinion on the proposal. Следва гласуване на проекто становище за изменение на регламент на съвета 1083-2006 по отношение на възстановимата помощ и финансови инженеринг. Първо изменение за, против, въздържали се, един глас въздържал се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се с един въздържал се. Трето, за, против, въздържали се, приема се с един въздържал се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се с един глас, въздържали се. Пето, за, против, въздържали се, един въздържал се, един глас против, приема се. Шесто, за, против, въздържали се, един въздържал се, приема се. Моля да гласуваме цялото проекто становище. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 на 1. Приема се. Още веднъж искам да поздравя докладчика. Благодаря. Минаваме на шеста точка от дневния ред. Ще дам думата на господин Уенхаусер. Es geht um die humanitäre Hilfe. Да, тук е поставен въпроса за хуманитарната помощ, нали така? Herzlichen Dank. Wie vielleicht viele von Ihnen wissen, die europäische... Благодаря. Най-вероятно всички знаете, че Евросъюза и държавите членки като такива са най-големите донори в света на хуманитарна помощ. През 2010 година тази сума възлизаше на 36% от общата такава. И по време на нашия мандатен период няма за сега доклад по собствена инициатива за ефикасността на тези разходи. Именно за това излязохме с решение за разписването на този доклад. Има доклади на други комисии, но с друга цел. Как организирахме разписването на доклада? Влязохме във връзка с организацията Voice, с различни други асоциации. Voice самата обединява 80 други, държ... други организации. Проведохме срещи с ООН, с службата за външно действие. Структурата сега. Първата част е посветена на контролните механизми, механизмите за мониторинг. След това продължаваме с конкретното приложение – определяме регионите, които най-много се нуждаят. В 2010 година това бяха Пакистан и Хаити. За момента по-скоро координираме действията ние и ЕКО, защото изпълнението се възлага на различни организации, били те ООН или Червения кръст. Сега по въпроса за неправителствените организации. Те са най-големият носител, след това идват ООН с 30% и следващите 11% са за друг вид, по-дребни организации. Следващата глава е посветена на контрола на неправителствените организации. ЕКО си сътрудничи с тях синергизмът е силно изразен. Но през 2010 година бе проведена ревизия на рамковата програма и може би тази ревизия трябва да бъде използвана и за финансов одит с вадене на съответните резултати. Нещата не са много проблематични но вътрешния контрол не би трябвало да бъде дублиран с външен и обратно. Вътрешния контрол е добра идея, но не винаги му се осигурява достъп до всякакъв вид необходима информация. Вътрешния одит, например, е, изпитва затруднения в ООН, особено тъй като няма достъп до вътрешна документация, която те изискват, за да изработят доклада си. Изискахме вътреш, доклада по вътрешния, за вътрешния аудит и не ни го дадоха веднага. Трябваше да преговаряме. Такъв вид преговори могат да се довед, повед, проведат и с други организации, за да имаме достъп и до техните доклади за вътрешен аудит. Разбира се, обаче, това не означава да пътуваме до Нью Йорк, за да може да ги прочетем. Трябва да ни бъдат изпратени в електронен формат. По време по въпроса за достъпа до информация, има някои доклади, които не са достатъчно задълбочени, не са достатъчно подробни и затова не ни вършат работа. След 2006 година започва реформа в ООН след скандала с Корея – и има съответно подобрение в отчетността и прозрачността, известно одобрение, не глобално, затова продължаваме да оказваме натиск върху ООН в тази посока. По въпроса сега за втората част, приложението, най-положителното е това, че голяма част от критериите са обективни. Приоритетите в областта на финансите се подреждат обективно. Разбира се, има недостатъци, има слаби места. Тръжните процедури са едно такова слабо място. Контролните механизми все още са недостатъчни. Бих искал и още нещо да кажа. А, именно това, което се случва с фондовете за участниците в ЕКО. Има преки и непреки разходи. Преките разходи могат да бъдат 7%. допълнителните разходи, подпомагащите такива, са насочени за административни, бюрократични изисквания. И тук бихме могли да, намарим, да намалим, да оптимизираме взаимовръзката. Пакистан и Хаити. Това бяха случаи на природни бейстия, с които човек трудно се справя. Имаше общи проблеми и в двата случая, като например липсата на достатъчна координация в действията спрямо ОНЕ. След това нямахме достатъчен ресурс, нямахме възможност за достатъчно бърз анализ за хуманитарните нужди на терена. Системата клъстери на ОНЕ действа по различен начин, сравнена с нашата. И критична бележка. Ако позволите, във връзка с прозрачността на информацията, като получаваме от Пакистан и от Хаити. В този смисъл е, ни, е по-полезна, да, ни е по-полезно да прочетем аналитичните доклади, отколкото финансовите доклади. След това бихме могли вече да анализираме конкретните резултати и кой на какво би могъл евентуално да се дължи. Комисията по бюджет предвижда проучвателна мисия до година в Хаити. Именно тогава бихме могли да използваме и да окажем натиск, за да ни дадат документите, материалите, докладите предварително, за да можем да се подготвим по-добре. Ако имахме всички доклади, може би щяхме да стигнем до същия резултат, но сега след като ги нямахме, си се питаме дали това не е причината. Смятам, че трябва да застъпим повече профилактиката, превенцията, предпазните механизми. Не би трябвало да действаме постфактум, за да облегчим пострадавшите от някое бедствие, а по-скоро да избягваме евентуални страховити последици от бури и други природни стихии. Не би трябвало да разчитаме единствено и само на мрежите НПО. Те наистина са многобройни, но не са единствени. Местните асоциации следва да бъдат все по-значим местен фактор за бъдещи действия. Благодаря на всички участвали в разписването на този доклад. Благодаря на сътрудничката ми, която много работи с много желание и старание. Благодаря. Uh, have... Благодаря. В списъка за желаящи за изказване е представителя на комисията Бардабър. Не съм сигурен, че правилно произнасям името, но така или че заповядайте. Казват ми, че името е доста английско. Определено поне акцентът ви е английски. Благодаря. Първо искам да поздравя докладчика за конструктивната работа. Проведохме много добри срещи с него. В началото се мислихме, че това е поредното начинание на комисията. Бяхме изве... до известна степен охотни. Средата, в която работим, е много сложна, което означава, че не всичко е перфектно, не всичко може да бъде планирано. На фона на всичко това, в доклада се полага опит да се намери точния баланс. Действаме бързо, имаме оценки по места, трябва да проявим гъвкавост, когато се промени конъюнктурата. Това може да го правим благодарение на експертите по места. И както каза докладчика, трябва да носим отговорност, да има отчетност. Ние следим не само за да се постигне целта да се намалят страданията, в крайна сметка трябва да носим отчетност и да сме прозрачни. Мисля, че това е много добре е отразено. Разбира се, има места, където може да се извърши подобрение. Що се отнася до Обединените нации, на 40 на 100 от финансирането отива за нашия партньор към ООН. Така че връзката с ООН е много важна. По време на възоснова на договора за партньорство с ООН работим с съответната служба за хуманитарни въпроси, за да направим така, че да се конкретизират ясно потребностите и да се възприемат съответните мерки. ООН постепенно се променя, постепенно стига до заключението, че доклада за вътрешният този трябва да бъде предоставен и на комисията. По този начин ще се избегне препокриването на работата по заверката на отчета. Както каза докладчика, разговорите с Световната продоволствена програма доведоха до начина на управление. Тя промени своята собствена про... система, за да отрази нашето искане. Надявам се тази линия да се последва от други органи, което ще увеличи нивото на доверие. Що се отнася до достъпа до информация като принципен въпрос, това бе проблем в миналото, който сега е решен. Сметната палата има пълен достъп в момента. ЕКО с ЕЙТКО също спомогнаха за преодоляването на недоразуменията. Друг проблем, който бе очертан или по-скоро област, където може да се извърши подобрение, е, че не всички партньори разполагат с добър вътрешен контрол. Има два типа партньори, големи и малки малките по подразбиране нямат добър вътрешен контрол, но с нашия одит се опитваме да направим препоръки как да подобрят системата на вътрешен контрол. Чрез партньорствата не само казваме на непроцентни организации, че не са се справили добре някъде, казваме това са области, които можете да направите подобрение гледна точка на финансовите въпроси, на отчетността. За тази цел разполагаме с съответни разработени формуляри – които понякога са доста дълги, тъй като в тях се включват най-различни обстоятелства. Реализираме активна програма за обучение на нашите партньори, експертите по места, НПО-тата по места, централата. Тук се включва Червен кръст, ООН и всички организации към тях. Постепенно се опитваме да се подобри вътрешния контрол по тази система Одитът има за цел да повиши прозрачността и да предоставя съвети, за да се засили системата. По другите въпроси, които спомена докладчика, разходите, преките разходи, тяхната отчетност, това са неща, които са предмет на одит до 70 на 100 chunks are all audited or all checked. 7 на 100 са косвените разходи, за да не трябва неправителствените организации да отчитат абсолютно всичко и маловажните разходи, да се увеличава административното бреме. Докладчик каза, че трябва да обърне внимание на превенцията. Ресорният комисар прави това. От октомври насам излязоха много документи, посветени на превенцията и подготовката за природни бедствия. Целта е да подобрим нашата устойчивост и устойчивостта на нашите партньори. По време на преговорите за многогодишната финансова рамка се опитахме по-голямо внимание да обърне, да се бъде обърнато на обвързване на помощта, възстановяването и развитието. Това ние го вършим, но и нашите колеги трябва да направят това. И на последно място, господин Еренхаузер посочи, че трябва да се реализира местния капацитет на местните неправителствени организации – това е хубава цел, искаме да го направим. Но нямаме рамково споразумение за партньорство, което означаваме, че има централно управлявана система за контрол. Ако се включат местните неправителствени организации, ще видим как може да се повиши тяхното участие. Ще проучим тях, тази възможност. Но не трябва да се откажем от системата за контрол. Просто ще видим доколко може да се реализира тази идея. В заключение искам да благодаря на докладчика и на неговия екип за добрия доклад. Ние сме готови да се съобразим с препоръките, които са направени в него. Благодаря. Тук е представител на Сметната палата. Искате ли думата? I don't have any Нямам конкретни коментари. Слушах много внимателно отговорите на комисията, както и докладчика. Темата, разбира се, е изключително важна. На този етап отбелязвам факта, че докладите от вътрешния одит за УНИЦЕФ, за програмите за прехрана са на лице и другите агенции следват. Това е нашата надежда и очакване. Обеден съм, че е, вашата комисия споделя тези очаквания. Нямам допълнителни коментари. Има ли член на парламентарната комисия, който да има желание да се вземе отношение? Единственото ми заключение, господин Еренхаузер, е, че сте много убедителен. Срокът за внасене на изменения е 15 ноември, вторник, 12 часа на обяд. Приключваме с тази точка и преминаваме към последната. Девета точка и единственото ми задължение е да обявя, че на следващото заседание на Комисията по бюджетен контрол ще бъде в понеделник 21 ноември 3, 6 по на обяд, сряда 23 ноември 9 до 12.30, 3 до 6.30 и вторник 29 ноември 9 до 12.30. Благодаря ви много и до следващото заседание. Закривам заседанието.